тази тема. Гласуването ще бъде утре, а сега преминаваме към едноминутните изказвания. Госпожа Клюне е, има думата е, първа. Ирландия. Благодаря, господин председател. Ноември 25 е, ноември, всъщност е деня за борба срещу насилието. Комисията би трябвало да преразгледа мерките за борба срещу насилието върху жените. Ние е, междувременно вече сме се присъединили към Конвенцията на Съвета на Европа е, за забрана на е, домашното насилие на жените. Домашното насилие е голям бич, за съжаление, и в днешно време в много от държавите членки. Жените са не непременно жертва на физическо насилие, е, те са е, жертва и на психически тормоз, е, който понякога е много-много по-страшен и с по-тежки последици. Ежедневно множество жени стават жертва на домашно насилие. Жертвите трябва да бъдат подпомогнати и трябва да им се окаже помощ, за да се справят с тежката ситуация. Благодаря. Госпожа Грапини има думата. Mulțumesc, domnule președinte. Благодаря, господин председател. Е, бих искал да изразя загрижеността на моята страна, на моите съграждани в Румъния за ескалирането на насилието и е, страха си за съдбата на децата по света. Крайно безпокоен съм за безопасността на европейските граждани на територията на Европа. Обеден съм, че председателят на Европейската комисия и на съвета следва да представят пред Европейския парламент своята програма за миграцията, за беженците, за охраната на границите и на безопасността на европейските граждани. Квотите не могат да решат проблема. Не можем да поддържаме тази висока степен на тревога неопределено дълго, да рискуваме загуба на нов, нова загуба на човешки живот. <clears throat> Трябва да укрепим Европейския съюз в условията на равноправие. Не може да има Европа на две скорости. Ние всички сме се подписали е, под едни и същи договорни документи и трябва да бъдем третирани по един и същи начин. Благодаря. Госпожа Беатрикс Фършторх има думата. Благодаря, господин председател. Трябва да видим връзката в законодателството между миграцията, между сигурните граници, между свободното движение на хора. Миналата седмица стана ясно, че е, тази връзка е много тясна, тъй като е, се ограничава свободното пространство на гражданите и техните права се ограничават, когато е, искаме да засилим мерките за сигурност. Е, е ето, че е, обмена на данни е, за сега служи единствено на терористите, но е, французите не можаха да си послужат с обмена на данни. И междувременно вече непрекъснато се поставя въпроса да се обменят данни, да се засилят е, също и законовите разпоредби за е, всички притежатели на оръжие, на, не само на огнестрелно оръжие. Е, ако госпожа Холмайер не желае, е, е, трябва да си даде сметка, че всъщност това е до голяма степен и причината за някои е, трагедии в Европа. Благодаря ви. Госпожа Яна Том има думата сега. Благодаря, господин председател. Голямо предизвикателство за Европа е ислямска държава а нахлуването на Русия в Сирия показва, че тази война чука вече на вратата на Европа. От гледна точка на ИДИЛ може да се каже, че те вече се превръщат в альтернативен проект за Близкия изток. Не за пръв път балтийските страни се стремят към обща европейска солидарност. Борбата срещу ИДИЛ не може да отмени геополитическите ни цели. Е, Акора е, депутат Хоао Ферейра. Давам думата на Жоао Ферейра. Благодаря, господин председател. Ситуацията на мигрантите. По Балканския път допринася за влушаване на хуманитарното положение. Много страни изградиха бариери е, на границите си, е, въведоха ограничения за представители на определени националности и в крайна сметка е, това доведе до истинска е, хуманитарна катастрофа. До голяма степен става дума и за слаби хора, за хора изтощени, е, пътували. Е, дни и седмици. Всичко това, което се случва на някои граници в Европа, всъщност е несъвместимо с нашите ценности и с правата на човека. Става дума за принципи, е, които ние самите сме до голяма степен формализирали и същевременно е, ние е, инкриминираме всъщност определени е, е, хора и техните действия, е, макар че те не са направили нищо лошо, а са жертва на събитията. Йорди Себастия има думата. Благодаря, господин председател. На 9 ноември се навършва особено важна годишнина за борците срещу диктатурата на Франко в Испания. По време на тази диктатура бяха извършени много безнаказани жестокости. Говорим тук за памета на Мигел Грао, <clears throat> жертва на фашистския терор. Дошло е време да почетем памета на този герой, на този борец срещу безнаказаността на Франковата диктатура. Той до сега не е получил дължимото му признание. Време е, е да възпоменем тази трагедия, да заклеймим за пореден път престъпленията на тоталитаризма, бил той в Испания или където и да било другаде по света. Така че е абсолютно необходимо испанското правителство да се окаже на висотата на всички свои морални задължения. Благодаря ви. Благодаря. Госпожа Маргот Паркър има думата. Благодаря. Няма по-преследвано и по-забравено мълцинство от християните. Десетки са държавите, които забраняват християнството. Люлката му е Близкия изток. Но вакуумът, е, който се създава на място на забраненото християнство, се запълва от идил, който руши паметници на културата, превръща ги в джамии, продава християнки в робство, а мъжете християни е, са принудени да полагат робски труд, ако изобщо могат да оцелеят. Групите ЛГБТИ са подложени на особена омраза. И сега този ислямски екстремизъм се пренася и у нас. Има радикални проповеди, които сеят омраза а, срещу хомосексуалните в източен Лондон най-вече. Той вече става опасен и аз се надявам, че който и да спечели кметските избори в Лондон, ще се заеме с този проблем като с основен приоритет. Благодаря. Корао, прего. Sorry. Господин Корао, От 2007 до 2010 година рибарите, земеделските пани трябваше да се възползват от програми за финансиране и фондове, но се оказаха изоставени в мой избирателен район Сицилия. Десетки са земеделските стопанства, които са заплашени от фалит и закриване. И а, за това единствената им молба е да може да се а, удължи финансирането а, по, с а, тези средства, които бяха предвидени за а, финансовия период 2007-2010 година. Това е искането и на местните, и на областните райони. С това се обръщаме към Европейската комисия за удължаване на програмата, която има грамадно значение за Сицилия. Благодаря. Благодаря. Давам думата на госпожа Доминик Билт. Благодаря, господин председател. Болестта Алцхаймер е, е засяга 6 милиона души в Европа. Всяка година нараства броя на новодиагностицираните случаи. 225 хиляди нови случая се диагностицират във Франция всяка година. Е, един от всеки е, четирима французи е пряко засегнат или е, познава хора, които са засегнати от болестта. Тази болест довежда до постепенна загуба на интелектуалните способности и на памета най-вече и за съжаление по-настоящем няма никакво лечение, макар и някои медикаментозни форми да забавят процес. Тази болест, която е най-главната причина за зависимост на възрастните в Европа, следва да стане обект на задълбочени изследвания, да бъде превърната в политически приоритет. Имах възможност да внеса писмена декларация по въпроса с 24 мои други колеги от всички политически групи, тъй като е, е, хуманитарният характер на този проблем засяга всички ни. Аз приканвам всички колеги да подпишат тази декларация. Благодаря ви. Благодаря ви, госпожо. Господин Корвин Мике има думата. Благодаря ви, господин председател. На 13 януари е, се изказах е, тук в е, Европейския парламент е, и тогава казах, че всъщност е, нашите врагове, нашите опоненти не са в Москва, а са в джамиите. Е, председателя Чулц тогава ме атакува и ме разкритикува. Но сега бих му задал въпроса защо толкова дълго всъщност си затваряме очите и защо се смята, че когато кажа, че нашите врагове са в джамиите, а не в Москва, това се окачествява като език на омразата и реч на омразата? Когато загинаха 204 е, пътници в е, е, руския самолет над Египет, когато загинаха граждани е, в Париж, е, действително трябваше да си дадем сметка, че сме пропуснали врага. Ева Пълнова. Днес е десетия ден от чудовището в париж но също така и 321-я ден от атентата срещу редакцията на шарли ебдо. ако блокадата в брюксел трябва да покаже нещо то е че не може и че не е възможно да живеем в такова ниво на несигурност и страх затова днес на десетия ден от атаките в париж заставам пред вас за да ви кажа че не можем да чакаме да станат триста двадесет и един дни от този терористичен акт за да вземем мерки. пред нас има няколко ясни решения. първо да приключим важни досиета като това за директивата за резервационните данни на пътници да затревим ключовите елементи като фронтекс за да го превърнем в истински пазител на границите на европейския съюз. също така да решим какво правим с радикализацията и чуждите бойци на нашата територия. и последно да променим механизмите по границите си за да имаме достатъчно информация и да можем да я споделяме защото всеки изминал ден без нужните мерки е ден в страх за нашите граждани. благодаря ви. For... Благодаря. Сега давам думата на госпожа Виорика Данчила. Благодаря, господин председател. С тревога забелязвам, че напоследък все по-усилено се говори за връщане към Европа на две скорости. Председателя на комисията, господин Юнкер, поощрява тази идея, която противоречи на проекта за сближаване, единство и спойка. Как можем да се борим с младежката безработица и бедността, ако намаляваме интегрираността си? Как можем да противостоим на външните заплахи, ако сме разединени? Великобритания призовава за ограничаване на правата на мигранти в един много труден контекст, когато повече от всякога ни трябва солидарност и единство. Председателя на комисията трябва да обоснове изявленията си, защото аз не вярвам в неговата концепция за Европа на две скорости. Благодаря. Сега господин заместник Ангел Дамбаски. Пане przewodniczący! уважаеми господин председател уважаеми колеги! последните трагични събития причинени от военните нападения осъществени от ислямска държава на територията на държави членки на европейския съюз недвусмислено потвърждават изказаните от нас в продължение на година и повече опасения от нашествието и нападенията на Салафитския сунитски ислям и неговия терор в нашите домове безпощадно ясно е че европейският съюз трябва незабавно да предприеме предлаганите от нас мерки по охрана и отбрана на своите външни граници. на юг най голямата сухоземна граница на европейския съюз е тази на моето отечество република българя. и тук се обръщам към колегите от енп и от пес тези които аз смятам за отговорни за безволевото и непродуктивно поведение на европейския парламент по отношение на ислямска държава и терора. отново настоявам за следните незабавни за европейския съюз мерки незабавно прикриване на държавните граници и на границата на европейския съюз в която се пада моята родина република българия незабавна екстрадиция и експулсиране на всички нелегални имигранти от територията на европейския съюз и държавите членки незабавното физическо разкриване локализиране и унищожаване на ислямистките клетки на територията на държавите членки на европейския съюз. уважаеми колеги уважаеми членове на европейския парламент

Благодаря. По време на диктатурата на Франко имаше стотици хиляди безследно изчезнали. Тяхната съдба не е ясна и до ден днешен. А извършителите на тези престъпления срещу човечеството е, продължават е, да живеят е, спокойно някъде в Европа и след като тези хора са виновни, независимо от това дали все още са живи или не, би трябвало да бъдат съответно осъдени и наказани. Благодаря ви. А, господин Абаунс има думата сега. Благодаря, господин председател. Европейския съюз а, и ООН и, а, и съвета за сигурност все по-често говорят за а, това, че се гледа някак с лекота на престъпленията, извършени от режима на Франко. А днес в Европа все още има аналогични ситуации, които са неприемливи. Още повече, че до ден днешен се изплащат пенсии на доброволците на Франко от, от, от, от онова време. И това е известно на Европейската комисия, разбира се, както и обстоятелството, че испанското правителство дава подслон на извършените престъпления по време на Франковата диктатура, които все още е, е, не са наказани. Говорим за човешкото достоинство, за, за паметта на хиляди е, загинали и на техните близки, които очакват справедливост и необходимо е широко участие. В крайна краща паметта е колективна, тя е на всички ни и ние тук също сме отговорни. За това трябва а, ясно да заявим, че няма демокрация, ако престъпленията остават ненаказани. Престъпленията по време на режима на Франко трябва да бъдат извадени на бял свят и наказани. Благодаря. Благодаря ви. Госпожа Тициана Бегин има думата. Благодаря, господин председател. Китай присъства масово на нашия пазар с ефтини продукти и Пекин подготвя последния удар. Ако а, комисията а, признае исканията на а, Китай, то тогава от а, 2017 може а, да се озовем в положение, в което Китай е признат за пазарна економика. И не е възможно един орган, който не е избран от европейските граждани, да взема решение, което се отнася до 500 милиона европейски граждани, а и италианското а, правителство а, заявява, че всичко ще зависи от решението на а, комисията. В Италия а, никой а, не говори на този по този въпрос, но не мога да си представя какви ще са последиците. Във всеки случай те няма да бъдат в интерес на никого. Благодаря. Сега давам думата на госпожа Романа Томк. А, за беседо. Валь мигрантов преплавля... Благодаря, господин председател. Мигрантския поток приижда към Европа. Повече от 150 хиляди мигранти са минали през Македония, което <laughs> е една значителна част в в сравнение с общото население на страната. Ние би трябвало да защитим външните граници на Европейския съюз, не само да защитаваме шенгенските граници. Как обаче да се защитим от онези иммигранти в кавички, които всъщност се възползваха от беженския поток. Естествено, че би трябвало да разчитаме най-вече на информация от службите за сигурност и да се надяваме те да защитат нашите граници и нашите територии. Надявам се, че Общия съвет за сигурност на Европейския съюз ще вземе правилните решения. Благодаря ви. Господин Фернандес, Хунес Фернандес има думата сега. Благодаря, господин председател. Първо, бих искал да почита памета на загиналите при последните терористични атентати в Европа. Тяхната памет ни убеждава в необходимостта от солидна защита на нашия континент. Е, но аз бих искал тук е, да кажа няколко думи е, за намеренията да се даде статут на пазарна економика на Китай. Това е, би било в ущърб, би подронило интересите на сериозни промишлени отрасли в Европа и най-вече тежката металургия, която е основно припитание в мой избирателен район. Е, Китай не е пазарна економика. Това е, е кредитно-експанзионистична е, економика. Още повече, че тя е обект на пряк контрол от страна правителството. Не може да се взема такова решение. То ще е посегателство срещу <clears throat> интересите на цели региони, на цели отрасли, които инак биха могли да се надяват на бъдеще. Благодаря ви. Господин Отис Мария си има думата. Благодаря, господин председател. Меморандума, гласуван преди няколко дни, е пореден законодателен произкан от тройката. Какво означава този меморандум? След рекапитализацията на банките, вместо да бъдат отписани лошите дългове на длъжниците, се пристъпва към публична продан на основно жилище на длъжници. Отнемат се жилищата на гръцките граждани. Те биват изхвърлени на улицата. Подобни действия от предишните правителства нямаше – Сириза заяви, че са принудени да предприемат това действие. Но това, което стана в Испания, няма да допуснем в Гърция. Няма да ги дадем на лешоядите. Заменник Йожо Радош. Йожо Радош е следващия оратор. Благодаря, господин председател. Общата европейска е, политика на сигурност и отбрана е, е, е съществува вече от около 20 е, години, а общата външна политика и политика на сигурност от 25 години. за момента ние ги разглеждаме е, отделени. Е, една от друга и смятаме, че и органите, които ги осъществяват също са различни. Но може би би трябвало да помислим за това, че едно обединяване ще ни помогне да намерим правилните решения във връзка с сигурността, отбраната и външната политика, тъй като през тези 15 или 25 години опит ни показват, че е, не винаги сме успявали да намерим достатъчно силен и адекватен отговор на големите предизвикателства. Би трябвало да засилим нашата е, отбранителна мощ и това ще стане най-вече като обединим усилията. Госпожа Андерсън има думата. Благодаря, господин председател. Миналата седмица бе постигнато сериозно споразумение между двете най-големи политически партии в Северна Ирландия от една страна и британското правителство от друга и, и е, сегашният статут е единственото жизнеспособно решение, което осигурява а, е, сигурност и благосъстояние. За съжаление обаче британското правителство <clears throat> наруши своето задължение по е, член 2 от Хартата на Европейския съюз за правата на човека, именно за правото на живот правото на живот, което бе нарушено, което бе нарушавано в продължение на десетилетия от британското правителство в Северна Ирландия. Ние сме свидетели на, на едно съглашателство на официални държавни органи и институции за извършване на организирано убийство. И до ден днешен британското правителство прикрива своята роля в трагичните събития в, в Ирландия преди време. Е, комисарят, е, член на Европейската комисия за правата на човека, трябва да се върне отново в Белфаст и да се запознае на място в подробности с ролята на британското правителство в тези предскърни събития и да сложи край на безнаказаността. Да подаде ръка на семействата на загиналите и да осигури пълно оповестяване на истината. Благодаря ви. Благодаря. Господин има думата. Благодаря, господин председател. Преди всичко искам да дам почет на паметта на жертвите от атентатите в Париж. 40 години от края на диктатурата в Испания и е, смъртта на Франко не бяха достатъчни да бъдат наказани престъпленията на неговата диктатура спрямо безброй е, жертви, включително и преследвани от е, франкистите заради убежденията си и привързаността към свободата на Каталония. Все още не са реабилитирани съдените от диктатурата на Франко. Да не забравяме това. Благодаря. Сега Давам думата на господин Пикола. Благодаря, господин председател. Въпроса за защитата на европейските граници е, придоби драматичен характер е, е, през последните седмици. Е, в момента е, ние разглеждаме е, мигрантските въпроси като хуманитарни въпроси, въпроси свързани с беженски потоци. Дали е, в крайна сметка не става дума е, за е, нещо друго? Европейският съюз всъщност не, не, не е атакуван в момента от някаква военна мощ или от някаква външна сила, а от граждани, включително и собствените си граждани, именно гражданите, които е приел под формата на беженски статут или хуманитарен статут и медал и тези граждани не са били интегрирани пълноценно, те са били изключени изключени е, социално, економически от живота на обществото. Става дума за социални, економически и външнополитически фактори. Така че е, борбата срещу тероризма е не само национален въпрос, е, това е въпрос, който засяга и Европейския съюз, и международните партньори и би трябвало да се реши с средствата на 21 век. Пол Чаки има думата. Господин председател. настоящем очевидно, задачата на международния тероризъм е да прехвърли бойните действия, така да се каже, в Европа, особено в навечерието на коледа. Е, целта е, е да бъде стреснат европейския гражданин. Е, тук се търгува с, с страх. И аз се опасявам, че дори тук в парламента неколцина подценяват сериозността на положението. Но аз съм убеден, че европейските граждани очакват от нас дела. Трябва да вземем правилните решения, така че те все още да имат доверие в Европейския съюз. Не можем да си позволим а, а, да се занимаваме все с старите политически игри. Не е важно кой от нас ще бъде победен а, и кой ще спечели. Трябва да намерим разумни решения в интерес на всички ни. Европейската народна партия работи по няколко а, варианта на решение и е, целта на мерките е да се възстанови е, чувството на сигурност у европейските граждани. И аз апелирам към моите почитаеми колеги да се запознаят внимателно с нашите предложения. В противен случай, опасявам се, гласът на екстремизма ще намери ухото на европейските граждани. Благодаря. Госпожа Клаудия Тапардел има думата. Благодаря, господин председател, уважаеми колеги. Колкото и да е, е сериозно положението с сигурността, европейските процеси трябва да продължат. Кризата не бива да ни надвие, не бива да бездействаме. Трябва да продължим да мислим за работните места за младежите. Колкото и често да забравяме младежите и техните специфични проблеми, ако не предприемаме действия, положението им ще се влуши още повече. 4 милиона и 600 хиляди младежи в Европа са безработни. Има редица програми за младежка заетост, но смятам, че ни трябват повече инвестиции. Трябват ни решителни инициативи за намаляване на младежката безработица. Да могат програмите да се прилагат за лица до 35 годишна възраст. Не бива от вниманието ни да обягва този проблем, защото той засяга бъдещето ни. Благодаря. Пан посъл. Благодаря. Давам думата на господин Чаба Шогор forty éve fogadták el az emberi jogok beleértve a kisebbségek jogainak. Преди 40 години ние приехме заключителния акт на Хелзинки, е, е, в който е, се зачитат правата на човека, включително и правата на малцинствата. И преди 20 години тук в Страсбург подписахме конвенцията и споразумението за правата на мълцинствата. Е, това са важни актове е, и важни е, годишнини, които трябва да бъдат отбелязани, защото все още има какво да се прави за защита на правата на човека и на мълчевистата трябва да е, подложим на проверка е, на спазването на всички параграфи, на всички разпоредби в е, заключителния акт на Хелсинки и в споразумението за защита на правата на мълцинствата. Аз мятам, че и Европейският съюз като цяло както и всяка държава членка би трябвало да активизира усилията си, защото все още повече от 40 милиона европейски граждани са лишени от права и най-вече от малцинствени права. Госпожа Шадрова има думата. Благодаря, господин председател, колеги. Стават ни само 25 минути да е, докато се вземе е, окончателно решение за удостояване на поредната годишна е, филмова награда Лукс 2015. Казвам го, защото езикът на киното понякога е далеч по-разбираем от езика на политиката за, за широката общественост. А тази годишните филми, попаднали в последната класация, са много актуални. Говори се за бежанците, говори се за младите турци във втория филм, българския филм Урок говори за неразбирателствата в едно семейство. Това са изключително стойностни е, творби, които допринасят за диалога между европейските граждани, насърчават диалога за европейските ценности между нас, политиците и гражданите на Европейския съюз. И аз смятам, че тази награда също така утвърждава европейските стойности, които защищаваме ние тук. Джуд Китон Далинг. Госпожа Далинг има думата. Благодаря ви много, господин председател. Първия сняг падна у нас тази седмица, зимата настъпва, хората са ужасени от мисълта, че сметките им за отопление ще станат непосилни. Голям напредък е отбелязан в постигането на енергийна ефективност, но все още много трябва да се направи. Сам пазарът няма да направи инвестициите, особено за онези, които е, работят и живеят в е, социални жилища. Консерваторите решиха да урежат инвестициите в е, фотоволтейците и в слънчевите слънчевата и вятърната енергия. 25 милиарда общо е стоеността на инвестициите в тези видове възобновяеми енергоисточници и не бива такива късогледи решения да се отразяват на толкова огромен сектор. Благодаря. Thank you very much indeed. And now, uh, now, uh, Благодаря ви. И сега е, давам думата на депутата е, Клод Ролан. Благодаря, господин председател. Въпросът за признаване на статут на пазарна економика на Китай е, беше засегнат вече тази тази вечер. Е, е, въпросът е със сериозно значение за заетостта у нас. Китай е, очевидно има агресивна търговска политика в световен мащаб и особено, що се отнася до стоманодобива. И работодатели, и синдикати в нашия стоманодобив са на едно мнение. Китай не е пазарна економика. Стоманата се произвежда в Китай на цени, се продава най-вече на цени, които не зачитат принципите на коректната, на лоялната конкуренция в световен мащаб. Засегнати ще бъдат стотици хиляди работни места, не само в металургията, а и в цялата економика за да бъде призната за пазарна економика, китайската трябва да отговори на пет технически критерия, които далеч не са на лице. А ние трябва да отстояваме своята пазарна економика, своя пазарен интерес и да не даваме такъв статут на Китай. Въпрос на живот и смърт е това. Въпрос на бъдеще за нашата економика, за нашата тежка промишленост и заетостта. Благодаря. Благодаря, господин депутат. И последен днес, господин Иштван Уихали. Köszönöm szépen, elnök úr, lassan este 3.11-et mutat az az óra az európai... Благодаря, благодаря, господин председател. След е, е, трагичните събития е, в Париж. Е, е, мисля, че трябва да поговорим за някои въпроси и затова останах толкова дълго тази вечер тук. Е, използват се различни проблеми за пропагандиране на ужасяващите идеи и тези на идио. А, същевременно ние е, е, трябва да се преборим срещу тази ужасяваща пропагандна е, машина и да е, си дадем сметка, че е, 41% от нашите деца в някои от държавите членки, е, действително това е процента, да кажем в Унгария, е, живеят е, под прага на бедността. Ето това всъщност са огромните проблеми на нашето общество и с тези проблеми трябва да се справим. Е, тогава вече ще можем действително да бъдем малко по-спокойни и за нашата сигурност. Благодаря ви. Господин е, депутат, вие бяхте последния оратор за днес е, е, ния ден. Утре на 24 ноември ще възобновим заседанията в 8.30. И след кратка пауза по обяд ще продължим след това и